Следваща точка от дневния ред декларации на Европейската комисия и съвета, заключения на съвета от 25 и 26 юни и срещата на върха на Еврогрупата от вчера, както и текущото положение в Гърция. Първо давам думата на председателя на Европейския съвет, господин Туск.